разискванията по тази точка. Ще продължим утре, сряда, 25 ноември, в 8.30 сутринта. Ще продължим до 14 часа. След това ще продължим от 15.